Колеги, започваме с е, известно закъснение. Моля ви, заемете си местата и преминаваме направо към първата точка от дневния ред, което е приемане на дневния ред. Предлагаме ви точка номер 7, което е становището на ИТРЕ по политиката на общността в областта на иновациите да се прехвърли за утре. И вместо и на нейно място да разгледаме точка 10. Ако няма възражения, да приемем дневния ред с тази дребна промяна. И преминавам към втората точка, която е одобрена протокола на заседанието 22 февруари. Аз ви предлагам, ако няма възражение в хода на заседанието, протокола да се счита за прият в края на заседанието. Преминаваме към трета точка, което е съобщение на председателя. Искам да ви информирам, че възоснова на писмената процедура, след последното ни заседание, координаторите решиха да предложат е, следното разпределение на доклад и становище. Докладът за предложението за регламент на Европейския парламент и съвета за финансовия принос на Европейския съюз към Международния фонд за Ирландия да бъде разпределен на НП и ще помоля координаторът да избере докладчик. Шон Коли ще бъде докладчикът. Вторият доклад становище за заетостта, за комисията по заетост – Социал-демократите решиха да излъчат двукладчик. Все още нямаме име. Вторият въпрос, за който искам да ви информирам, е свързан с начина по който Европейския парламент смята да реагира на предложението за стратегия Европейски съюз 2020. Председателя на парламента организира среща с, с 7 или 8 представители на комисии, които а, работят в областта на стратегията. По време на срещата, която беше под формата на работна вечеря, ние изразихме своите становища и основните въпроси бяха свързани повече с процедурата, отколкото с същината. И що се отнася до процедурата, общото мнение е, че няма достатъчно време парламента да участва в дебата по стратегията Европейски съюз 2020 тъй като дневният ред е доста натоварен. Съветът започва дискусията следващата седмица и би искал да приеме документа по време на среща на най-високо равнище през юни. Европейската комисия работи по насоките и процеса на управление. Европейският парламент получава доста е, ограничен брой документи, което не съответства на Лисабонския договор. Ние смятаме, че Европейския парламент е, трябва да участва по-активно, това вече е мое лично мнение. Е, ние сега представляваме европейските граждани, така че трябва да има трябва да се предоставя възможност на Европейския парламент да се изказва от името на гражданите по, е, в процеса на съставяне на стратегията и след това нейното изпълнение. Някои председатели на комисии призоваха е, председателят е, да окаже давление върху комисията приемането на документът да се отложи за след лятната вакансия. Някои от нас обаче са реалисти и смятат, че Процедурата вече е приведена в действие и е напълно възможно това да не стане. Разбира се, може да се окаже, че няма достатъчно време тя да бъде прията. Също така се проведе дискусия за това как да се организираме тук в парламента по отношение на дебата за 2000, Европейски съюз 2020 година бяха изразени различни становища. Някои предложиха да създаде специална комисия. Също така беше предложено съвета на председателите на комисии да се превърне в форум, в рамките на който да се води дебата. На следващия ден председателския съвет взе решение да отнесе въпроса към съвета на председателите на комисии и да му възложи да организира работата на парламента по стратегията. Доколкото разбирам сега, съветът на председатели на комисии ще подготви предложение за това как да се организира работата на парламента по тази стратегия. И всъщност това е актуалната информация към момента, която исках да споделя с вас. Сега ще помоля Ламбер Ван Нисторой с известно колебание бих казал, че нещата са хем ясни, хем неясни. Много е странно, че ние просто приемаме по-ограничените условия, в които сме поставени. Ако правилно си спомням, нашата комисия изпрати писмо в което настоява за нормална подготовка и нормална процедура. Нещата, така както вървят сега, не са удовлетворителни. И ако се работи по нещо толкова ново, защо не защо парламентът не посвети специални усилия? Мисля, че сега процедурата е организирана по, на, по, на принципа отгоре надолу. Може би ни трябва нов подход. Трябва да бъдем повече гъвкавост. Сега два дена подготовка, после резолюция, но това е недостатъчно. Наистина ли смятаме, Европейската страт... Европейски съюз 2020 година ще осигури по-тесни контакти между институциите и държавите членки. Ако не положим усилия, нещата ще си останат такива, каквито са си в момента. Ще излязат с, прав... с юридически предложения, ще ги блокираме, но може би трябва да бъдем, да подходим по-творчески, да посветим нарочно време. Всъщност, тук става дума за това, което искам да постигнем през следващите години, в това число в областта на социалното сближаване на, и на Кохезионния фонд. Всъщност казах това, което искам да кажа. Благодаря, Ламбер. Някой друг иска ли да се изкаже? Ние ще се върнем на този въпрос при точка 13 утре, когато разгледаме приноса на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон. Искам сега да ви информирам накратко, че се обърнах към съвета на председателите на комисии с молба да разгледаме не само приноса на кохезионната политика към Лисабонския договор, но и към кохезионната политика. Очакваме решение от страна на съвета на председателите на комисии. Също така, преди няколко седмици изпратих писмо на съвета на председатели на комисии за това, че е необходимо работата по стратегията да се организира добре. Ще видим какво ще ни отговорят. Яна Обрехт има думата сега. Закъснях и може би ще се повторя. Прочетах много внимателно последния вариант на стратегията 2020 е, става очевидно, че основната фигура там е Европейския съвет. Въпросът е каква е ролята на парламента. Тя е да подготви законодателство, но основният фактор е съвета. Ето защо е, получихме информацията, че съветът ще приеме стратегията през е, юни. Мисля, че а, е, ние ще се върнем към тази дискусия. Не мисля, че можем да приемем някои подходи спрямо ролята на парламента, освен законодателната дейност, не трябва да забравяме и утвърждаването, популяризирането на стратегията на среща с националните парламенти. И така, ако няма други коментари, можем да преминем към четвърта точка. Докладчик е Михаил Тремополус. Къде е той? Тук е. Виждам го. Както знаете, колеги, ние водим дебат по проекто доклада. Ще има срок за измененията, но сега давам думата на Михаел за встъпителни да представи доклада. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, както знаете, Европейската комисия прие през 2005 година Европейската инициатива за прозрачност – ЕИП. След това се публикува и зелена книга през 2006 година. Целта е да се подобри прозрачността и отговорността за европейското управление. Разпространението на публична информация относно бенефициентите на фондовете е краегълния камък за, на тази инициатива. Що се отнася до публикуването на бенефициентите от структурните фондове и кохезионните фондове. Това задължение е определено в регламент на комисията, който установява правилата за структурните фондове. Член 7, параграф 2 Д изисква публикуването на информация, всъщност три вида информация. Списъка на бенефициентите, второ имената на предприятията и трето сумите, които се е, предоставят на фирмите. Въпреки това, съществуват големи различия между държавите членки във връзка с тълкуването на тези минимални изисквания по инициативата за прозрачност. Тези различия се отразяват и в административния капацитет, и в традициите на културата и на администрацията, т.е. да го наречем различни менталитети. Тези различни подходи са възможни поради твърде гъвкавата правна рамка за публикуване на информация относно бенефициентите. Комисията ограничава ролята си до предложение за указателен модел за публикуването на тези данни и на втори етап разпространява това е, чрез Генерална дирекция регионална политика електронно с различните държави членки, с различните дирекции, които разпространяват тези данни относно бенефициентите на структурните и кохезионните фондове. Всичко това е от изключителните правомощия на държавите членки и се основава на данните, които се подават от е, самата администрация. Разликата в представянето или в е, условията на предоставяне на данните не позволяват е, едно съществено сравнение на европейско равнище. Точно за това предлагам в проекто доклада комисията и държавите членки да Направя тези бази данни напълно сравними и съпоставими, за да можем действително да имаме една обща европейска картина за предоставените данни. В същото време това ще бъде интересно и за местното равнище. Че това, което ще бъде възможно, е да се използват два езика, например английски и местния език. Дори ако нито една държава членка не предоставя повече данни от минималните изискуеми данни, някои държави членки избират опцията да разпространят и допълнителни данни, например целите на програмата, целевите групи, например за общностните фондове. Но това не е условие, което е определено от правната рамка. Така че проекто доклада, така както ви го предлагам, подчертава ползата от данните. В смисъл, че тази полза трябва да бъде подобрена, както от към съдържание, така и от към формата им. Затова призоваваме комисията да определи по-подробна форма, като определи структурата, формата, представенето на самите данни които са задължителни за предоставяне. Може също така да се засили и качеството на тази система на комуникация, ако генералните на дирекция на Европейската комисия, компетентна съответно за регионалната политика и съответните дирекции по държавите членки споделят практиките си. Затова призоваваме да има и други данни, които да се добавят и които да се предоставят когато се разпространява списъка на бенефициентите. Например, къде се намират те. Но също така описание на партньорите, които са включени в съответните проекти. прозрачността е съществен елемент. Но някои казват, че економическите цели които проистичат от е, допълнителните подробности, не са непременно подобрени. Разпространението на данни по фондовете позволява включването на по-голяма общност към тези фондове, защото това са фондове от европейския данокоплатец и ние целим действително едно по-добро функциониране на демокрацията. Ако искаме да подготвим едно истинско политическо сближаване за периода след 2013 година, трябва да отчетем непременно факта, че трябва да се спазва тази инициатива за прозрачност. В рамките на тази е, децентрализирана система за управление, разпространението на данни е изключително важно за добрия контрол, защото по този начин може да се предотвратят проблеми. Проблеми при изпълнението на програмите. Член 69 казва, че държавата членка и съответният компетентен орган по оперативната програма предоставя данни по действията и програмите, които се съфинансират. Тези данни са за бенефициентите и за обществеността, така че да се прецени точно каква е ролята на общността и да се осигури прозрачност при изпълнението на програмите. Предвижда се създаване на комуникационна мрежа, която да е обща между компетентните органи на ниво именно управленчески органи. Точно за това е създадена мрежата Информ за Европейския фонд за регионално развитие. А на ниво Европейски съюз сме създали консултативна структура в комисията. По този начин се засилва обмена на данни между структурните фондове и се засилва сътрудничеството между държавите членки, като се осигурява промоция за структурните фондове. Със създаването на подобни мрежи, комисията прие подход за засилване на прозрачността и за сега не е решила да налага чрез регламент тези разпоредби на компетентните органи. В проекто доклада призовавам комисията да уточни начина по който тази инициатива за прозрачност би трябвало да се приложи. Оперативно на ниво различните оперативни програми. Освен това, подчертавам значението на доброто предоставяне на данни между държавите членки в рамките на контролната система. И казвам, че е необходимо да се създаде връзка между инициативата за прозрачност и економическия контрол, както и електронните механизми. Повтарям, Европейския парламент вече се е изразил в резолюция през 2008 година, февруари месец, по повод прозрачността в економическата област. Тогава казахме, че трябва възможно най-силна прозрачност във връзка с капиталите, които се управляват от е, Европейската, е, Европейския съюз е, в сътрудничество с държавите членки. Така че трябва възможно най-много информация във връзка с предоставените фондове Комисията е призована да поддържа по-строга линия по насоката на предоставяне на данни. За това можем да подходим и по-строго към всички онези, които не спазват правилата. Много е важно също така да можем да окажем и влияние върху правилата за прозрачно партньорство и във всички фази на програмирането. Подобно сътрудничество ще позволи действително да се засили прозрачността, но и ефективността и легитимността за всички етапи на програмирането и прилагането на финансирането. За това се иска от държавите членки и от компетентните органи всички засегнати фактори да бъдат включени, възможно най-рано, да имат достъп до съответните необходими документи, за да могат да използват възможно най-добре и опита си, и знанията си, и по този начин да се увеличи ефективността на програмите. И компетентните органи да имат възможно най-добър достъп, благодарение изключително на географски критерии, за да може действително намесата да бъде възможно най-ефективна, за да може и освояването на фондовете да бъде по-добре. По тази начин ще се е, подобри и поемането на отговорност. До толкова доколкото подобно партньорство действително засилва отговорността. Член 11 от регламента за структурните фондове – изисква подобно партньорство на различните етапи за прилагането на програмите, от разработването му до конкретизацията, включително и оценката на различните оперативни програми. Следователно, по този регламент и по този член, но и отвъд него не се говори достатъчно за партньорството в е, различните звена, различните дирекции. Не се говори също така за обвързващи мерки и задължителни мерки от страна на комисията спрямо тези дирекции. Тълкуването на член 11 се поверява на компетентните органи. Така че, в крайна сметка, самото му прилагане зависи от националните практики и традиции. И зависи също и от лошите навици на национално равнище. Ролята на комисията изглежда прекалено пасивна в случая и се ограничава само до наблюдение. Затова в моя доклад искаме малко по-строги мерки, по-строги насоки за начините, по които тази клауза ще бъде прилагана национално равнище и за настоящите партньорства и за бъдещите регулаторни мерки. Изискваме също така да има по-добра информация, информираност на различните партньори и да се прибягва повече до техническа помощ, за да може действително да се подпомогне партньорството, за да се даде възможност на самите партньори да участват в всички обществени поръчки или покани за участие, които се обявяват. Тук се подават едни минимални норми за участие, които са благоприятни именно за повече прозрачност. Ако искаме такава по-силна прозрачност от държавите членки в рамките на политиката за сближаване, европейските институции трябва също да покажат пример за прозрачност. Установяваме, че няма достатъчно предварителна информация във връзка с решенията на комисията за финансирането на големите проекти. Затова можем да кажем, че тук има липса на прозрачност и това трябва да се коригира. Във връзка с член 41 от регламент за структурните фондове, комисията има правомощие да отхвърли или да приеме големите проекти. Става въпрос за проекти над 25 милиона евро за околната среда или 50 милиона евро за другите отрасли. Разпространението на информация по тези големи проекти преди решението за финансирането им е практика на големите органи за финансиране, като например Европейската инвестиционна банка или Световната банка. За съжаление обаче е, Европейската комисия е изключение в случая. Тези норми на позначност могат да бъдат по-низки от, от тези на Европейската инвестиционна банка, за това призовавам да има публикуване на всички данни онлайн, включително и с пряк достъп до цялата информация и възможно най-бързо за тези големи проекти. От момента, в който има молба за финансиране от съответната държава и при всяко взето решение за финансиране. Този интернет сайт на комисията би трябвало да позволи също така и да се внасят забележки по тези проекти, така че комисията да може да се възползва от много източници на информация във връзка с подадените молби за финансиране на големи проекти. И така ще може да вземе и решенията си с повече информация. Това е, уважаеми колеги. Надявам се, че с този проект доклад аз самия ще допринеса за по-голяма прозрачност и за засилване на облика на европейските институции в очите на европейските граждани. Благодаря. Колеги, нямаме много време. 8 души са се записали за изказване, така че ще ви помоля да се изказвате малко по-стегнато. Благодаря госпожо председател, колеги. Прозрачността е ключа към успеха на кохезионната политика. Като имаме предвид значението на кохезионната политика и на структурната политика в общия бюджет – тази политика влияе пряко върху живота на хората. Ето защо ние трябва да поемем отговорност и не можем да допуснем гражданите да смятат, че никой не знае къде отиват парите. Ето защо прозрачността е толкова важна в структурната политика. Социал-демократите смятат, че докладчикът господин Тремополос е представил много балансиран доклад. Социалдемократите са наясно, че информацията за получателите и плащанията е различна в различните страни в държавите членки. Заедно с това, базите данни, с които разполагат държавите членки, не, са, не съдържат винаги точна и актуална информация. Актуалността е много важна, за да гарантираме прозрачност. Това би било особено полезно и по-конкретно, ако получаваме е, информацията не само на езика на страната, но и на друг език, всичко това е в интерес на прозрачността. Що се отнася до точка 12, а, свързано с а, поименното посочване, ние не сме много съгласни. Аз съм а, педагог и от а, педагогическа гледна точка ние вече не посочваме поименно. Свидетели сме на обратното поименното посочване устарял подход. Разбира се, трябва ни повече прозрачност и ние подкрепяме това, но не искаме усилията да се превръщат в лов на вещици. Ние не, ние не смятаме, че комисията трябва да поема ролята на съдник, който дисциплинира държавите членки чрез поименно посочване. Мисля, че това би било неподходящо. Социал-демократите смятат, че докладът е общо взето балансиран и полезен. И ние ще внесем предложение за изменение през следващи няколко дни. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз първо бих искала да поздравя работата на моя колега за изработването на този проект от доклад, която е изключително качествена. И мисля, че тази воля, която се изразява за засилване на прозрачността в регионалната политика е, е похвална. Но мисля, че трябва да внимаваме за края. Не трябва да се не трябва в крайна сметка да жертваме ефективността на регионалната политика заради повече прозрачност. Мисля, че предложенията са много тежки за изпълнение. В, на моята територия, във Франция, аз съм прилагала а, проекти от регионалната политика и мога да ви гарантирам, че действително е изключително тежко. Така че облика на регионалната политика е прекалено застрашен именно от тази тежест в пропорция с това, което допринася. Така че в ежедневието наистина е прекалено трудно. Сега нека да ви го кажа накратко. Ще го говорим по-подробно с вас, господине, но ми се струва, че предложенията са прекалено тежки. Например, когато искате в точка 5 да се предвидят, освен минималните изисквания, и споменаването на мястото, на пълните координати, на вида финансиране и така нататък за всеки проект, това е изключително тежко. Когато говорите също така в точка там, където споменавате всъщност, че е много важно да се дадат определени прецизни данни в определени срокове. Всичко това ще се наслои и ще натежи изключително много, според мен. Просто ми се струва, че е прекалено спрямо съществуващото положение днес. Благодаря. Кирилов Лисов. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да съм кратък, защото имаме проблеми с времето, както и вие казахте, но бих искал да изкажа някои думи за доклада. Разбира се, всичко опира до постигане на баланс, осигуряване на прозрачност и недопускане на прекалено много обременяване но мисля, че начин по който подхождаме към упростяването, ще ни позволи да постигнем този баланс. Прозрачността е абсолютно необходима за успешното изпълнение, защото по този начин процесът става по-лесен за наблюдение и контрол и така се допринася за по-добър контрол, по-малко бумащина и по-малко нередности. Както вече посочиха колегите, ние трябва да направим кохезионната политика по-видима. Разбира се, това, което е важно, е да се съсредоточим върху факта, че за новите държави членки най-вече информацията е абсолютно необходима, що се отнася до общото изпълнение и финансиране на проекти и способността за освояване на средства. Колкото повече информация достига до крайните бенефициенти, толкова по-добре. И точно тогава имаме последователни резултати от провежданата политика. Бих искал накратко да спомена. Това беше упоменато но по малко по-различен начин, отколкото аз бих формулирал нещата. Това, което им предвид е, че изпълнението на програмите и проекти по социалния фонд е много важно и този фонд сериозно допринася за постигането на целите на кохизионната политика. Важно и там да се прилага като задължително условие осигуряване на прозрачност. Особено в условията на криза, както сега, това ще допринесе резултатите от политиката да бъдат по-видими. Филип Брат. Uh, um, uh, Благодаря, госпожо председател. Няколко коментара. Първи след това въпрос най-напред. По време на предишният мандат аз участвах в инициативата за прозрачност в друга комисия и има много области, в които следва да се решават общи въпроси. Искам да поздравя докладчика а, за а, скрупулезния му подход. Аз нямам възражение срещу неговите тези. Докладчикът представи проблемите, на които се натъквам в процеса на взимане на решение. И това определено е вярно, когато погледнем на практическите подробности от страна на държава, членка на агенция. Район, който аз представлявам, се натъква на различни проблеми, свързан с прозрачността на, с която се взимат решенията. Така че ние не бива да се колебаем да налагаме тези изисквания на държавите членки, нито пък на агенциите, органите, които изпълняват проектите и получават средствата. Някой спомена за поименното посочване, аз смятам, че това трябва да се прави. Ако агенциите, организации, правителствата или комисията сбъркат, не бива да се притесняваме да, да го кажем ясно. Някой спомена за е, твърде тежката процедура. Ами тежка трябва да е. става дума за пари на дънекоплаците. а те имат право да знаят за какво се изразходват техните пари. И това, което докладчикът предлага в своя доклад е напълно уместно и е в съзвучие с инициативата за прозрачност. Има една фрапантна грешка. Докладът, според мен, анализира процесите, които започват от, разпред... от предоставянето на средствата, изпълнението, оценката, и оповестяването на финансовите подробности. Недостатъкът, според мен, е в самото начало, защото ние всички сме изправени пред проблема с лобирането. И в този доклад и от страна на комисията и агенциите, бих искал да се публикува списък на лобистите за даден проект, за да знаят гражданите кой настоява за изпълнението на проектите. Някои от резултатите може да се окажат изненадващи и въпросът ми е, бихте ли приели идеята да се публикува списък на лобистите, които са били активни на всеки етап. Господин Ангорахис има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, искам да посоча, че докладът съдържа много интересни аспекти, но аз не знам дали съдържанието наистина отговаря на заглавието и сигурно трябва да се промени заглавието. Според мен, всичките предложения допринасят за прозрачността, но трябва да се помисли с това как по-добре да се представи информацията за европейските програми. Разбира се, описаните проблеми са реални, но не мисля, че трябва да подхождаме към проблемите с прозрачността по начин възприят от докладчика. Тоест, той иска да хармонизираме формата на базите данни. За мен въпросите не се свежат само до представенето и до формата. Мисля, че по този начин ще възприемем един прекалено технократски подход. В моята страна, например, проблемът е, че органите, които трябва да одобряват проекти, трябва много ясно да знаят пред кого да се отчитате, трябва да знаят пред кого отговарят. И ако не се проле светлина върху тази част от система, това ще подкопае цялата система, защото се взимат важни решения, от които зависи кои програми ще бъдат финансирани, а кои не. Мисля си, че е добре да се разгледа това какво се случва в отделните държави членки. В Гърция, например, е имало много сериозни скандали. Мисля, че докато има безнаказаност, няма да се разделим с крещящите заглавия на първите страници на вестниците за скандали. Имаме нужда от надежни органи, които да предоставят надежна информация. И тук трябва да сме обективни. Трябва да си задаваме всеки път въпроса, доколко надежна е информацията, която получавам. Например, виждали сме какви са цените, колко са изкуствено завишени цените на изпълнителите по много проекти. Смятам, че системата трябва да стане по-стрикна. Не, казвам, че мога да предложа отговор на всички тези въпроси. Но тук говорим за много големи мащабни проекти. И в моята страна винаги може да видите големи билбордове, на които се казва, че този проект се финансира от европейски средства. Това също е начин за осигуряване на прозрачност. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя докладчика за неговия доклад. Скъпи колеги, няма никакво съмнение, че повишаването на прозрачността е полезно за управлението и за дейността на фондовете. Да не забравяме обаче, ние се стремим към баланс между онова, което върши нашата комисия за доброто економическо управление от една страна и опит за управление е, и опит за упростяване на правилата за управление от друга. След едно проучване на Европейския парламент за нашата инициатива и какво става, когато не се спазват минималните изисквания, се оказва, че има, че е, един фактор е липсата на административен капацитет, а не толкова на своеволен отказ за предоставяне на информация. Може би Колегите казаха, че ще създадем допълнителни тежести за операторите. И тези оператори са, тези субекти са малки предприятия. Ние трябва да гарантираме изискванията за предоставяне на данни в рамките на политиката за социално сближаване да не противоречат на принципите за упростяване при управлението на а, кохезионните фондове. Е, сега трябва да видим дали трябва да се предостави техническа помощ на тези, които е, искат да отговорят на изискванията. Благодаря. Господин Пипер. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че този доклад може да бъде един важен шалон, който да ни показва пътя за по-нататъчната реализация на кохезионната политика. Има много разумни неща. Още миналата година обсъждахме с колегите въпроса за публикуването на стандарти в различните държави членки и съпоставянето на тези стандарти се оказа, че беше абсолютно невъзможно да съпоставим ситуацията в страните заради разликите в данните. Трябва да има наистина равнопоставеност и стандартизиран формат. Освен това, както вие казахте, трябва да бъде документът изготвен на национални език и на английски. Също така се говори за това, че посочването и порицаването на виновните е подходящ начин. Защото в край на краищата обществеността трябва да знае как се разходват парите. Експертите знаят как се разходват парите, но обществеността има право да знае също за това. Убеден съм, че публикуването е много важно. И с ОСП също така ние знаем, че трябва много внимателно да разгледаме как се изразходват средствата, което вежи и за структурните фондове. Абсолютно съм съгласен с докладчика, особено що се отнася до точка 12. Що се отнася до порицаването и посочването на виновните, смятам, че, разбира се, това е важно, но не трябва да се увличаме. Трябва да осигурим стимули и те трябва да бъдат включени в преразгледания вариант на регламента за структурния фонд. Стимулите също трябва да бъдат включени в разпоредбите. И по този начин хората ще знаят как по-добре да действат. Благодаря ви, следващи оратор. Благодаря, госпожо председател трябва да кажа две неща. Първо, има от говорност на системите за управление и контрол. Трябва да се провери доколко благоразумна е цялата система. Вие знаете, че някои държави членки не са получили одобрение от страна на комисията и са получили много малко средства от структурния фонд. Затова не смятам, че трябва да се дублират нещата. От друга страна, подкрепям идеята за по-широко използване на интернет. Всъщност интернет е единствения инструмент. Номер 3. Let's look at this problem from the... Нека да разгледаме проблем от чисто правна гледна точка. Ако поискаме крайните бенефициенти на фондовете да първо да поемат всички разходи, а после те да бъдат обещетени, те ще възразят. Ако поискаме бенефициентите да ни предоставят информация за съществуващото освояване на средствата, то това също ще бъде затруднително за тях. Аз мисля, че не можем да изискваме бенефициентите да плащат допълнителните разходи. Като разгледаме органите, които се занимават с тази процедура, има средства за техническа помощ. И ако тези средства могат да бъдат използвани за тази цел, това е добре. Но ако не, ще има много проблем. Не смятам, че комисията има достатъчно ресурси, за да осигури допълнителни електронни системи и да създаде унази мрежа, за която в началото на доклада говори докладчика. Но това би било много добре, за да имаме възможност за връзка с сайтовете на държавите членки, оперативните програми, съответните органи и крайните бенефициенти. Ще посоча едно нещо. Дали това трябва да се прилага към вече приключени проекти или към проекти, които в момента те първо се разглеждат. Мисля, че тук трябва да сме внимателни защото можем да се озовем в една ситуация, когато ще приемем резолюция, тя ще почне да се изпълнява и веднага ще получим реакция. Това, което вие искате, не може да се осъществи, защото няма предвидени финансови средства. Ние трябва да предвидим нещата преди да се сблъскаме с реалността. Наскоро прочетох едно изследване – изготвен по поръчка на Генерална дирекция регионално развитие. Възоснова на данни от Сметната палата има страни, в които би трябвало да има електронна система, която да осигури освояването на средства, де-факто не работи. И това блокира получаването на средства в продължение на месеци. И това означава, че всичко се удължава, че трябва да се полага допълнителни усилия. Затова предлагам като цяло да подкрепим доклада, особено в частта му за използването на интернет. Второ, трябва да разглеждаме вече приключените проекти. Тогава ще е по-лесно да получим информация от агенциите. Трето, трябва да положим максимални усилия да не обременяваме ненужно бенефициентите, защото иначе ще имаме сериозни правни проблеми. И последно, трябва да има поне някакъв преходен период за изпълнение, защото аз не мисля, че може да се направи рязък преход. Трябва да има преходни процедури. Благодаря ви. Благодаря ви. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Ще направя три коментара. Искам да поздравя докладчика за ценния доклад и мисля, че мненията, които изслушахме до тук, ще е, до съвършенства допълнително доклада. Второ, позволете ми да кажа, че според мен ние говорим по един изключително, за един изключително важен въпрос. Ние трябва да пристъпим към действия в полза на гражданите, които ще имат полза от тези проекти, вместо да говорим с красиви думи за прозрачност, тъй като от тези думи няма особена полза. Въпросът е дали решенията трябва да дойдат отгоре надолу, тъй като гражданите се оплакват от това, че Европейски съюз е твърде далечен от тях. Е, мисля, че сега имаме възможност да се доближим до гражданите и трябва да използваме тази възможност. И така, първо да не допускаме грешката, количеството информация, която се, е, с която биват заливани гражданите, да не доведе просто до объркване от тях, заради самото си количество. Знаем, е, че е, в съвременното общество хората получават над хиляда единици информация на ден. От вестници, от телевизия, радио. След два дни средният гражданин запомня 40%, 4% от тази информация. Така че ние се конкурираме с много източници на, с други източници на информация. Европейския съюз предоставя информация за своите проекти. А, те не са винаги лесни за разбиране. И има опасност тази информация а, просто да бъде отхвърлена от получателите, за които е предназначена. Тази информация не винаги е информацията, от която гражданите имат нужда. Ето защо. Информацията, която предоставяме, трябва да бъде ясна, актуална информация, която да е еднаква и в Германия, и в Унгария. Второ, смятам, че докладът е удовлетворителен, що се отнася до големите проекти. Въпросът за големите проекти, за които решения се взимат на ниво Европейски съюз, и това са проекти, при които гражданите искат да знаят на каква основа взима Брюксел решенията. Ето за това трябва да се погрижим. За такава информация трябва да се погрижим, да предоставяме на гражданите. Европейската инвестиционна банка предоставя информация още преди да вземе решение за отпускане на кредити за определени проекти. С други думи, има една е, една организация в рамките на Европейския съюз, която предоставя повече информация от другите. Аз ще внеса изменения в този смисъл. И още един път искам да спомена и да дам оценката си за доброто качество. Благодаря, Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че този дебат е изключително плодотворен. Той започна още миналата година с тъй важния доклад на господин Дюпуи, който говореше за управлението на, няко... на различните нива и за партньорството. Не може да има такова управление и партньорство без прозрачност. Това е абсолютно необходимо условие. Казвам го, защото прозрачността е предварително условие за стабилността и за предвидимостта за проектите, които се финансират в Европа. Не може да има такова предвиждане, ако местните фактори в регионите не знаят за какво става дума и за какво финансиране става дума. Затова ми се струва, че прозрачността е жизнено важна особено във връзка с промяната на европейските политики, общата селско-стопанска политика, регионалната политика. И сега се връщам към ситуацията в моята държава, без да искам непременно да говоря за неблагоприятно положение, но става въпрос за до такава степен липса на прозрачност в Румъния, че вие, госпожо Хюбнер, като европейски комисар миналата година, съветвахте румънското правителство да извършват регионална политика, за да могат да освоят фондовете. И заради липса на прозрачност, решенията в Румъния се взимат без никаква консултация. Нито сред партиите, нито сред неправителствените организации. Това се прави даже точно по обратния начин, без наистина никаква прозрачност. Как можем да говорим за прозрачност, ако в момента в Румъния се политизира абсолютно недопустимо публичната администрация? и държавните служители, които се назначават само по политически причини, всъщност нямат право да съобщават задължителни данни. Съвсем наскоро един журналист зададе въпрос на Министерство на земеделието за използването на а, някои а, фондове. Обяснимо се, че нямаме право да съобщим тези данни, защото рискуваме санкция. Казвам го не защото става въпрос за моята държава, но просто защото това не трябва да се случва в интерес на политиката на сближаване в Европейския съюз. Така че приветствам доклада на моя колега и ние би трябвало първо да определим критериите и мерките за степента на прозрачност и правилата, които трябва да се приложат в 27-те страни, график за осъществяването на тези мерки, в края на който процеса трябва да стане задължителен с санкции, които да се налагат срещу всички от тези, които не спазват мерките. Ако това не направим, ще ще оставим свободно място за злоупотребите, което, разбира се, ще бъде в ущърп на самия гражданин, защото гражданин не може да разбере откъде в крайна сметка проистича ползата от е, политиката на сближаване, когато тази политика пристигне в неговия квартал, в неговото училище, в неговата болница. Така че ние трябва да помогнем за успеха на регионалната политика, за да получим и подкрепата след това на нашите граждани. Благодаря. Благодаря. Само една бележка. Мисля, че никой в Европейската комисия не съветва държавите членки как да организират и структурират нещата, които са в националната компетенция, в националните правомощия. Заповядайте, следващия оратор președintă, din ideile care vreau să le Благодаря, госпожо председател. Ще представя само един коментар. Процедурата за прозрачност дава своя принос за добро управление. Заедно с това искам да не забравяме следното. Ние преминаваме през период, в който има стремеж за по-лесен достъп към европейските фондове. Ще се спра на точка 9 на предложението. Там се подчертава необходимостта правилата за прилагане да бъдат по такъв начин, че просторите са прозрачни, да се осигури по-добър достъп до структурните фондове за си бенефициенти и да се намали административната тежест за участниците. Аз бих искал този доклад да съответства на този призив, да постигнем по да, да процедурите за достъп да станат по-улеснени и да няма допълнителни тежести, нито пък прекомерна бюрокрация в някои държави членки. Аз се надявам, че, ще, че става дума действително за упростяване, а не ненужно услуж, усложняване. По отношение на сегашната ситуация в Румъния искам да ви информирам, в, в момента в Румъния се води консултация. Регионите не са установени с закон. Няма такава система на регионална организация. Ето защо този етап е необходим. Започнахме една процедура, при която ще анализираме най-добрите варианти и след това ще разпределим територията на страната на различни региони. Благодаря. Петър Фишер от Европейската комисия, ако може за половин минута да отговорите на най-важните въпроси. Благодаря ви. Да. А, наистина, звеното за информация и комуникация, което представлявам, ви благодаря за този прекрасен доклад. Благодарим ви за това, че признавате усилията на комисията. Например, създаването на портал с списъци на бенефициенти във всички държави членки. Много от препоръките са насочени в същата насока, по която се движим и ние. Например, що се отнася до мрежата на служителите, отговарящи за комуникацията. Разбира се, някои препоръки са по-лесни за изпълнение, отколкото други, например, да се осигури превод на втори език, да се предоставя повече информация за бенефициентите. Обаче, както посочиха и някои от депутатите, ние имаме регламент, който в момента е действащо законодателство и ние не можем като комисия да налагаме нищо извън описаното в този регламент. Ние се стремим да насърчам държавите членки чрез показване на добри е, практики и също така чрез натиск от страна на другите държави членки и сродни организации, които са посочат като добър пример. Също така ние проведохме конференции в Унгария, в Латвия, също така в Дания, в Австрия. И благодарение на тези конференции се създаде една много добре развита система. Обаче виждаме, че в някои държави членки на сайта се помества твърде малко информация за бенефициентите, докато има държави членки, поддържат много подробна информация на сайта, не само за бенефициентите, но също и за провежната политика. Това е много важно, за да бъде по-видима самата кохезионна политика и не публикуването на списъка на бенефициентите ще ни позволи да постигнем тази цел. Разбира се, това е средство, но не повече от средство за постигане на целта. Един от говорещите каза, че някои от препоръките следва да бъдат отразени в регламента за периода 2014-2020, докато заедно с колегите аз ще се опитам да събера повече информация, включително за списъка на бенефициентите и сайтовете, които имаме. Но ще ви предоставя при последващ контакт повече информация и подробности. Благодаря ви. Давам думата на докладчика. Той иска да каже няколко думи, ако може да бъде так. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за добрите думи, както и за всички бележки, които със сигурност са полезни. Съществуват различни подходи, можем да установим това. Но това, което бих искал да кажа по-точно, е следното. Държавите членки не са на един и същи етап на възможност за предоставяне на информация. Очевидно е, че някои от нещата, които казваме, вече се прилагат в някои държави членки, това се знае. Но това, което е важно е да имаме нещо единно. Просто да има а, някаква хомогенност, защото виждате, че някои от периферните региони се изказаха и изразиха тревога, защото хората просто не знаят какви са сроковете, не знаят какви са текущите проектите, не разполагат достатъчно информация за помощ за, за, за съставянето на проектите. В случая не става въпрос за това да се гледат таблиците след изпълнението. Това, което ние казваме, че е необходимо за съответните лица да разполагат с информация преди предоставянето на средствата всички тези различни условия в държавите членки не позволява, както беше вече казано, достатъчно добро сравнение на това, което се случва. Някои го казаха. И, има региони, в които всичко е страшно объркано. Говорим за административен капацитет, говорим за е, традиции, култура. Но аз, например, разполагам с опита на собствената си страна. Там има съвсем действителни затруднения. И знаем добре, че такива затруднения има и в други държави. Не казвам, че трябва повече бюрокрация. Никой не иска такава. Но казвам, че трябва по-добре да разпространяваме данните, които вече съществуват. Европейската комисия не може да ограничи ролята си е, само до насоки, до някакви указателни образци и модели. Трябва да има нещо по-подробно. Трябва да има по-добра информираност под каква форма, под каква структура могат да се предоставят тези данни, които се предоставят от всички държави членки. Ето това е единението, т.е. равенството на, на информираността, която търсим, информираност за европейския граждани, защото става въпрос за парите на европейския граждани. Точно и за това трябва прозрачност, както и преди, така и след това. Това са изключително важни данни. Във всички случаи ще отчетем всички забележки. Понякога има и конфликтни мнения, но ще го решим заедно. Например, за 12-та точка, по която имаше няколко коментари. Е, факта, че се посочват и порицават виновните. Може би това е проблем наистина, но според моя опит, Текущите дискусии относно Гърция и цялата информация, която излезе, трябва да представлява пример, по който може действително разискването да се води. Да не се чака проблемът да придобие такива неуправляеми размери. Трябва да се действа преди това, а не да се критикува след това. Точно за това аз гледам благоприятно на тази точка, но в крайна сметка парламента ще реши дали ще е, проследим тази е, разпоредба или не. Благодаря. Благодаря. Крайния срок е, за измененията е 24 март, 6 часа след обяд. Онези, които искат да внесат изменения, да имат предвид този крайен срок. И в заключение искам да ви кажа, че си позволихме да посветим три пъти повече време на този въпрос, колкото беше предвидено, тъй като, както казахте, въпросите са много важни. Това означава обаче, че за останалата част от заседанието разполагаме с много ограничено време. Ще ви помоля за максимална дисциплинираност. Следващата а, точка от дневния ред не е проектостановище, първа първоначална размяна на мнение. Затова ще дам думата на докладчика. Драги колеги, вие вече постигнахте а, доклада а, за постигане на териториално, действително териториално социално-економическо сближаване. И затова следва да си поставим въпроса какъв е целта на този доклад. Може би смятате, че той е твърде пространен но това е въпрос е, свързан с основната цел на кохезионната политика. Новото измерение на тази политика, което, която преминава като червена нишка през европейския проект. Намаляването на разликите между регионите е много важна цел. Тя става все по-важно и аз бих сравнил този процес е, с е, нарастващата воля на нас, парламентаристите, да работим по този въпрос. Третото измерение на политиката, освен економическото и социалното, като цел предвидена от Лисабонския договор, е значението, което отдаваме на, на мнението на гражданите. Възоснова на статистически данни ние би трябвало да анализираме кое според европейците е важно. Още повече, че регионалната политика и регионалното управление стават все по-важни в Европейския съюз. Последното проучване на Евробарометър от февруари 2010 година показва, че двата въпроса, които най-много вълнуват гражданите в личния им живот, са инфлацията и економическата ситуация. Какво означава това? То означава, че като насърчаваме конкуренцията ще можем да решим проблемите на гражданите. Това е и момента за излизането с нови инициативи, свързани с изпълнението на Лисабонския договор, стратегията Европейски съюз 2020 година и новите цели за секторната политика. Но основните въпроси, които се поставят са как да осигурим повече конкурентоспособност на Европейския съюз, за да решим по устойчив начин економическите проблеми, които вълнуват гражданите. И второ, как да направим така, че Европейския съюз да стане много по-конкурентно способен в международен план. И в този документ аз се опитах да ви предложа някои идеи като основа за нашата дискусия и реших да анализирам перспективите за повишаване на конкурентоспособността на европейската економика в глобален мащаб и ролята на кохезионната политика от гледна точка на конкурентоспособността и изграждането на инфраструктурата в областта на транспорта, образованието, и е, информационно-комуникационните технологии. Направихме анализ във всички държави членки, като обърнахме специално внимание на новите държави членки. И аз е, ще се опитам да ви представя най-важният аспект, който може да помогне за определяне на насоките за програмния период 2014-2020 година. Анализът, който ще направя, се основава на поредица от информационни източници. Ще... Някои от тях съм представил в работния документ. Това са резолюции доклада, доклади на парламента, на комисията по регионално развитие. Начинът по който се оценява функционирането на економическата и социалната политика е е, говорят, че политиката за социално сближаване може да окаже въздействие, ако някои нейни аспекти се, усъвърш... се усъвършенстват, ако се опростят някои аспекти, ако има по-добра координация и ако има повече гъвкаво за фондовете. Четвъртия доклад, свързан с економическата и социална кохезия, публикуван през 2007 година от Европейския доклад, дове, повдигна някои въпроси за бъдещето на кохезионната политика и двата междинни доклада след това спомогнаха да се изяснят допълнително въпросите, свързани с секторите на бъдещето. това е много важно с оглед на значението на новаторството за излизане от кризата. Ние ще вземем предвид тези данни, ще анализираме начинът по който новата кохезионна политика може да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на е, Европейския съюз. Заедно с данните, представени от комисията, ние ще представим информацията на Европейската инвестиционна банка, за да разполагаме с максимално добра информация за ролята на кохезионната политика в общо развитие на държавите членки. Много е важно да видим какво е предназначението на фондовете. За структурните и кохезионни фондове можем да, да анализираме оперативните програми, но за програмите, осъществени с финансиране от Европейската инвестиционна банка, установяваме, че през 12-те нови държави членки са взели кредити за инфраструктурни проекти в областта на транспорта и околната среда. Ето това е типологията за неотложните проблеми възможно е економическото е, развитие да се е, реализира по този начин. Не можем да изключим и доклада на Световния економически форум. Е, там конкурентоспособността е представена като набор от институции, политики и фактори, които определят равнището на производителност на дадена държава анализа се прави въз основа на два стълба. Аз се опитвам да обясня защо за една държава членка кохезионната политика може да спомогне за повишаване на економическата конкурентоспособност и оттам на целия съюз. Смятам, че, ще, е, че е необходимо да знаем какъв е образът, който Световния економически форум създава за Европейския съюз, за ролята, която Европейския съюз играе е, на, свет, в, е, на световно ниво. Европейския съюз трябва да, поглед, да отвори прозорците и да погледне външния свят. От гледна точка на методологията, аз анализирам първо връзката между политиката на сближаване, нейното съдържание и глобалната конкурентоспособност на Европейския съюз. И второ, необходимостта от повишаване на економическата конкурентоспособност и поддържането с помощта на подходяща инфраструктура, която има подобни характеристики във всички региони на Европейския съюз и представлява стълб на глобалната конкурентоспособност. Както казах, отправната точка ще бъде анализ на приоритетите, дефинирани от 12 нови държави членки в техните национални стратегически референтни рамки и основните области, за които те са поискали финансиране от структурните фондове и не на последно място типът проекти, за които са поискали кредити от Европейската инвестиционна банка. Също така са представени и подробности, свързани с обстоятелството, че регионите на източна и южна Европа са регионите, които са засегнати най-силно от глобализацията и економическата криза. Общия контекст на този доклад се може да бъде характеризирана с няколко аспекта. Първо, необходимо е да се осигури обща и свързваща основа, която гарантира развитие чрез намаляване на регионалните различия и насърчаване на ключови приоритети. Последните трябва да бъдат специфични за всеки регион, като си имам предвид, че разширение Европейския съюз включва различни равнища на развитие. Второ, Конкурентоспособността на Европейския съюз на глобално ниво може да бъде гарантирана чрез идентифициране на граници и ограничения и предлагане на реалистични перспективи за развитие, които могат да дадат на Съюза възможност да служи за пример на световната сцена. В заключение, мисля, че основният въпрос е е, как да се осигури повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Развитието на регионите може да се постигне само тогава, когато бъде изградена съответната инфраструктура. Затова е необходимо да има общи стандарти за целия Европейски съюз. Трябва да се обърне особено внимание на опазването на околната среда и устойчивото развитие. Ето това е работният документ, който искам да обсъдим днес. Аз смятам, е, че за изложените аргументи тук са много важни тогава, когато обсъждаме бъдещето на кохезионната политика. Е, размяната на мнение е много важна. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите коментари. Благодаря, колеги. За съжаление, ще трябва да повторя моята молба. Моля, бъдете колкото се може по-кратки. Ще имаме време да обсъдим доклада. Господин Ван Нистелрой, заповядайте. Сам бих искал да се изкажа кратко да предложа някои идеи. Може би е уместно да се ограничим на този етап при дебата за новия програмен период да се съсредоточим върху ключовия въпрос. И така въпрос може да бъде постигане на економическо, социално и териториално сближаване в условията на все по-нарастваща конкуренция в рамките на целия свят. Може би е добре да не поставяме толкова много въпроси, а да посочим, че европейският модел, нашият модел е модел на солидарност и сближаването е много важно за нашето развитие. Така е било и през последните 25 години. Ние, разбира се, трябва да гледаме и към бъдещето. Разбира се, въпросът може да бъде дали економическото, социално и териториално сближаване, особено териториалното измерение, могат да допринесат реално за постигането на една Европа, каквато ние искаме тя да бъде. Една балансирана Европа, не асиметрична Европа. На това общо ниво можем наистина да направим своя принос – Съгласен съм с това, че е добре да се запознаем подробно с анализа на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, да видим какви са най-последните тенденции, включително и в макрорегионите, какво това означава за следващите няколко години. По този начин ще разберем доколко важна може да бъде кохизионната политика. И последно, ако говорим за инфраструктурата, разбира се, трябва да се отчита, че тя е важна. Но, ако говорим за европейските транспортни мрежи, и това е нещо, което не се отнася само до инфраструктурата, но и до широко и лентови интернет, то ние трябва да видим как ние разглеждаме тези мрежи. Ние трябва да помислим каква трябва да бъде политиката и последиците от нея след 2013 година, но да не се разпиляваме в прекалено много области. Това се отнася просто по-скоро към структурирането и насоките на вашия доклад. Заповядайте, следващия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, бих искал да благодаря на господин Луен за неговите съображения, изложени в неговия доклад. Както каза господин Ван Нистелрой, това е много важен за нас въпрос. Ние много сериозно работим по него. Бих искал да спра по-подробно върху това, което каза господин Лухан за кохезионната политика спрямо 12-те най-нови държави членки и неговото внимание към тези държави. Кохизионната политика, разбира се, е важна за изграждането на инфраструктура, обаче не всичко там е успех. Съгласен съм с това. Но кохизионната политика като цяло е една от най-успешните политики на Европейския съюз. Ние трябва да сме внимателни, когато казваме, че тези 12 държави членки са най-засегнати от економическата криза и от глобализацията. Тук трябва да подхождаме много внимателно. Аз съм от Берлин. И ако разгледате 16-те провинции на Германия, ще видите, че Берлин е на 16-то място. Mm. Ние сериозно сме засегнати от финансовата криза. И в Германия има и много други региони, които са много сериозно засегнати от кризата, особено промишлените региони. Имаме проблем с изнасянето на предприятия извън Германия, извън Европа, закриване на предприятия. Така че много региони в Германия търпят сериозни загуби. Но последиците са били смекчени, защото държавата се намеси и насочи много средства в финансовия сектор. Но така или иначе, ние трябва да отчитаме това, че са били заделени много пари от държавния бюджет. Е, затова трябва да мислим за това, че не винаги, когато ти си бил винаги силен, ти ще продължиш да бъдеш такъв. Разбира се, кохизионната политика е насочена основно към по-бедните региони и държави, но мисля, че този подход в бъдеще няма да бъде толкова актуален. Смятам, че кохизионната политика трябва да се разглежда от гледна точка на целия Европейски съюз. И господин Олбрихт знае, че, че Полша е държавата, нищо, че тя е сред 12-те нови държави членки, но тя е бележи много сериозен растеж благодарение на кохизионната политика. Merci, е, Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика за подготвителната работа, която е извършил. Той така ни предоставя основи, които са изключително интересни, за да можем да напреднем. Сега по подхода, който е, той ни препоръчва, е, имам всъщност две затруднения и точно по тях ще говоря съвсем накратко. Първата ми бележка е сходна с тази на преждеговорившия колега. Не мисля, че можем да основем този подход върху разглеждането на 12-те последни а, държави и членки. Мисля, че политиката на сближаване засяга цялата европейска територия и не виждам никаква логика да развием поредица от аргументи около тези 12 държави. Второ, съвсем накратко, намирам, че въпросът за конкурентоспособността на Европейския съюз – е не се ситуира в определена рамка. Остава този въпрос твърде абстрактен. Все едно, че трябва да се развива конкретно помощ за самата себе си, а трябва някаква обща рамка. И ми се струва, че подобна рамка трябва да се насочи към устойчивото развитие, поне в Европейския съюз. Струва ми се, че има абсолютно неразривна връзка между въпроса за конкретно способността и устойчивото развитие. И ако премахнем от рамката устойчивото развитие, ми се струва, че погрешно можем да разглеждаме изобщо въпроса за конкретно способността. Това искам да кажа. Не можем да предвиждаме просто засилване на инфраструктурата, увеличаването на броим им в Европа, без да поставим въпроса за емисиите или въпроса за биоразнообразието. За това ми се иска целият доклад да бъде поставен в естествената си рамка, бих казал, около целта на устойчивото развитие. Т.е. целият въпрос на конкурентоспособността да се разглежда в тази светлина. Благодаря ви. Благодаря, Рамона Манеско. Мога да продължа, ако е благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя моя колега господин Лухан за този доклад. Вярно е, че политиката на сближаване и конкурентоспособността са основни аспекти, които определят европейския проект. От една страна сближаването осигурява балансирано и координирано развитие между всички държави членки, като си има предвид, че се основава на определени принципи. От друга страна, обучението, повишаването на производителността а, и а, предизвикателствата на заетостта и на модерните технологии са съществен проблем, така че връзките помежду им са абсолютно важни и не можем да осигурим тази конкурентоспособност без една добре определена политика за сближаване. Затова ми се струва, че нашия колега трябва да подчертая връзката между тези два аспекта сближаване и конкурентоспособност и да подчертая още веднъж приложението на принципите на политиката на сближаване, за да се постигнат целите от стратегията 2020 година. Значението на инфраструктурата като приоритет в 12-те държави членки е такова, че трябва да се подчертае подход, който държи сметка за економически и социални политики и начините по които те да се включат в регионите. Благодаря. Благодаря, Ясих Матула. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към своите колеги, които поздравяват колегата за неговата инициатива. Необходимо е да се говори за тази важна инициатива, именно дискусията по бъдещето на кохезионната политика. В контекста на глобализацията, промените в климата, имиграционните потоци, демографския срив в Европа – и економическата криза, регионалните различия се запазват в цяла Европа. Ние бихме искали, че тези, а, ние бихме искали тези различия да с... намалеят. З... И е, ние смятам, че Европейски съюз трябва да служи за пример Факта, че ние днес говорим за инфраструктурата е напълно обоснован, тъй като много европейски региони изостават от други и смятам, че а, трябва да им се даде възможност да наваксат. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да изкажа някои бележки, да споделя загриженост по редица проблеми. Много често изразяваме мислите си по начин, който не допринася за яснотата на обсъждането. Самото заглавие говори за економическото и социално сближаване. Дали това е реалната предпоставка за конкурентоспособност в глобален мащаб? Аз мисля, че нещата трябва да се поставят по различен начин. Трябва да говорим за конкурентоспособност в рамките на Европейския съюз регионите не трябва да се разглеждат като нещо, което допринася за глобалната конкурентоспособност на Европейския съюз. Мисля, че трябва да мислим за вътрешното потребление в Европейския съюз, така че имам някои възражения срещу заглавието и съответствието му на съдържанието. Аз се опасявам, че никой няма да чете един такъв доклад. Ние сме политици и не трябва да се увличаме в всякакви теоретични разработки за кохезията. Ние трябва да сме много ясни и много ясно от самото начало да заявяваме какво точно искаме да постигнем. Смятам, че трябва да сме абсолютно ясни в нашите формулировки. И Лисабонския договор ясно казва, че сближаването е важно – за запазването на конкурентоспособността на цялата общност. Нашият въпрос трябва да бъде как да обединим по-добре економическото, социално и териториалното сближаване. Как да направим така, че тези три измерения да работят заедно и как те да допринесат за по-голямата конкурентоспособност в рамките на общността. Смятам, че кохезионната политика през цялото време е била посветена на сближаването и на конкурентоспособността. Смятам, че трябва да намерим баланс между сближаването и конкурентоспособността. И трябва да гарантираме това, че и двата аспекта се развиват успоредно и взаимно допълващо. Ние трябва да гарантираме както сближаването, така и конкурентоспособността. За мен това е основополагащ въпрос. Дали за нас сближаването ще доведе до невъзможност регионите да се конкурират помежду си? Ние трябва да намерим отговор на този въпрос. Ние трябва да мислим макроекономически. А мисля, че ако намерим подходящия баланс, то тогава ще можем да формулираме предложение за това как да съчетаем сближаването и конкурентоспособността. Да, разбира се, има три измерения – економическо, социално и териториално сближаване – И когато гледаме към 2020 година, трябва да сме наясно какво трябва да се направи, за да се гарантира това, че нашата регионална политика подпомага изближаването и конкурентоспособността. Ако разгледаме критериите за измерване на конкурентоспособността, аз мятам, че тези критерии са много полезни за нас, и ние всички знаем какви са тези критерии за измерване на конкурентоспособността. И смятам, че те могат да се прилагат и на общностно ниво, и на нивото на различните региони. Смятам, че трябва да съсредочим вниманието си върху политическите резултати. Трябва да имам ясна представа за следващите ни стъпки, за това какво ще правим през следващите години в сферата на економическото, на социалното и териториално сближаване, така че да има и сближаване и конкурентоспособност. И нека да не провеждаме тези разграничавания между старите и новите държави членки. Защото ние трябва да разглеждаме цялата общност, без да провеждаме изкуствени разграничавания. Кохезионната политика има смисъл само ако тя се разглежда в контекста на цялата общност и не се провеждат изкуствени граници. Смятам, че има много добри неща във вашия доклад, но мисля, че има риск да се разпилен, тъй като искаме да обхванем твърде много теми. Благодаря. Oui, merci, madame la présidente. Je tiens d'abord à благодаря, госпожо председател. Искам първо да се присъединя към колегите, за да изразя интерес към работата на господин Лухан, но искам да спомена следния аспект, който бе споменат и господин Олбрихт. Териториалния аспект на политиката на кохезия. Знае се какво затруднение представляват разнородните аспекти, особено във връзка с конкретно способността и именно на границите тези национални различия се виждат най-ясно. Така че не е въпроса в това да се а, увеличат тези разлики, а да се разрешат по-скоро благодарение именно на политиката на сближаване. И трябва да се постигне някакво равновесие именно в тези региони. И именно това равновесие да се позволи, а то самото ще позволи глобалната конкурентоспособност. За това ми се струва, че трябва да се разгледат няколко аспекти. Първо, е, управлението на няколко етапа, но ще говорим пак за това и, съ... и също така и участието на гражданите, което ми се струва изключително важно. Uh, Искате ли няколко, да кажете няколко думи. Преди това обаче, много въпроси се повдигат. Нямаме време да започваме дебат. Всички вие, които искате да продължите дискусията, можете да, да продължите в неформален план. Да, заповядайте, имате думата. Ser muy breve porque creo que мисля, че много от въпросите, които исках да повдигна, вече бяха разгледани от колегите. Ако искаме да повишим конкурентоспособността на Европа в глобализиращия се свят, трябва да имаме някои неща предвид. От гледна точка на кохезионната политика трябва да видим какъв може да бъде евентуалния принос на регионите в глобализирания свят. Трябва да видим в кои основни области ще работим. Аз смятам, че не би било полезно да се прави разлика, разграничение между стари и нови държави членки. Конкурентоспособността способността е фактор за всички региони в Европа. Има различия между два региона. А проучванията по, кохезионната политика ни показват, че се различават различията между региони вътре в една територия. Мисля, че ние трябва да можем да направим връзка между този доклад по собствена инициатива и всички проучвания, които се правят. Стратегията Европейски съюз 2020 година в, економи... в Европа ни трябва по-устойчива економика. Трябва да се приспособим към новите предизвикателства, към промените в климата към потребност на гражданите в селските райони, да видим каква роля може да изиграе политиката на сближаване. Целта е документа да отразява становищата на всички е, членове. Господин Лухан, обаче съм накратко. Благодаря на всички, които участваха толкова конструктивно на тази първа размяна мнения по а, обсъждането на доклада постигна действително териториално социално-економическо сближаване в Европейския съюз. С няколко коментара. Аз говорих за а, държавите членки. Говорих на ниво държави членки. Различните варианти са в различните държави членки са актуални различни варианти. Аз казах, че ние ще анализираме положението в целия Европейски съюз, че целият Европейски съюз трябва да бъде конкурентоспособен на световен план. Ето това трябва да се опита да направи докладът. Сега въпросът, поставя се въпросът как да стане това. Ясно е, че различията между регионите е доста Различията са доста сериозни и също така спецификата е а, е, друг сериозен фактор. И въпросът е как да направим така, че целият Европейски съюз със своите различни региони да стане конкурентоспособен. Ето, ето това е. Нямах намерение да прокарвам разграничителна линия между нови и стари държави членки. Много се радвам, е, че господин Матула подчерта въпроса за глобалната конкурентоспособност. За казаното от господин Олбрихт, не знам дали това са, дали формулировката на заглавието на доклада е най-удачна, но всъщност основната идея е да осигурим сближаване чрез инвестиции, в зависимост от спецификата на регионите и нивото им на развитие. Без това не можем да постигнем глобална конкурентоспособност. Няма да отнемам повече от времето. Ние ще имаме и други възможности да продължим дискусията. Ще ви изпратя по електронна поща първият проект на доклад, в момента в който е готов. Вие можете също така да изпратите своите коментари по имейл и аз ще анализирам обстойно всички ваши предложения. Докладът ще бъде представен на 26 и сега следващия доклад, който също е много интересен, доброто управление и докладчикът е Рамона Николе Манеско. Искам да ви помоля да бъдете максимално кратка. Заповядайте, имате думата. Мисля си, че никой не ме слуша. Направо положението безнадежно. Președinte, o să încerc să fiu scurtă, deși sunt înaltă, n-am cu... Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да съм кратка, въпреки че съм доста едричка. Сега става въпрос за доброто управление в рамките на регионалната политика на Европейския съюз, като се позоваваме на процедурите за оказане съдействие и контрол от страна на Европейската комисия. Работният документ съдържа две допълващи се части. Анализирах бялата книга на Комитета на регионите, приета през юни миналата година. Първата част на работния документ представя поредица оценки и доклади, както и предложения от Бялата книга на Комитета на регионите и като отправна, те ви служат за отправна точка. Считам, че е много важно да се въведе в доклада следното. Значението на вертикалното и хоризонталното партньорство в многостепеното управление, защото сътрудничеството между местните органи, регионалните и националните, включително и от економическо и социална гледна точка, както и сътрудничеството между участниците на едно и също равнище, са много важни за ефективно сътрудничество на всички степени. И в крайна сметка ще осигури интегрален подход. Освен това, трябва да определим какво точно представлява интегралното партньорство. Защо? Защото точно така ще стигнем до идеята какво представлява истинското партньорство. Днес тези партньорства а, изпитват някакъв дефицит от участие от към местните органи. Мисля, че е много важно да се засилят консултациите на местно и регионално ниво. Преди всичко това да достига до разискване на европейско равнище, така че по наше мнение така ще се експлуатира по-добре потенциала на, на, на кохезията. Участието на местните органи по този начин може да бъде много по-сериозно за по-добрия успех на регионалната политика. Говоря също така и за упростяване на нормите на национално равнище и на общностно равнище, за да се постигне по-добре е, по-добро управление на кохезионната политика. Видяхме, че последните промени на регламента и в частност регламента за Европейския фонд за регионално развитие, действително има напредък, но така или иначе трябва да избегнем временните промени, например във връзка с кризата. Друго нещо, което споменаваме, програмата е Еразмус – предоставянето на адекватни фондове може да позволи за засилването на връзките между европейските институции и местните и регионалните органи. Друг важен елемент е изработването на харта на Европейския съюз за многостепенното управление, защото такъв документ може да представлява необходим и подходящ инструмент за споделеното разбиране за европейското управление. Във втората част на документа анализирам механизмите на споделеното управление. Различните отговорности на Европейската комисия и на държавите членки. И тук ми се иска да говоря за трансфера на отговорност към националните и регионалните органи, за да може да се подобри системата за прилагането и осъществяването на различните програми. Говоря също така за по-добрата помощ от страна на комисията, защото по-голямата част от грешките се появяват на първото равнище на контрол и трябва по-добра координация между различните контролни равнища, точно за да може да се избегне отвояването на одитите и на контролните мерки. Говоря също така и за участието на частните заинтересовани страна в публично-частните партньорства. Мисля, че по-добра последователност в нормите ще допринесат за по-добра ефективност и интегрираност на всички програми. Естествено, че бенефициентите ще те имат полза от това, от тази вътрешна връзка и последователност между различните фондове на общността. Бих искала да приканя колегите да направят своя принос към този е, доклад по собствена инициатива и очаквам с огромен интерес всички ваши изказвания. Благодаря. Благодаря. Колеги, напомням ви, че започвам обсъждането по този доклад Сигурно преди лятото ще получим проект от доклада. И сега господин Ставракалис. Благодаря. Изцяло ще спазя вашите указания, защото седя твърде близо до вас. Смятам, че имаме добра основа да продължим работата си И също така смятам, че има много добри насоки в този доклад за местните и регионалните органи на управление, които са най-близо до гражданите и които най-добре знаят как стоят нещата на местно ниво. Комисията има обща и координираща роля при провеждането на регионалната политика и нека да не забравяме, че кохизионната политика е онази, в която е изключително важно да се прилага концепцията на управлението на много нива. Разбира се, ние сме в момента в средата на един програмен период и в момента ние формулираме нашата задача за следващия програмен период. Затова моментът е много подходящ ние да формулираме много ясно какво се очаква от възприемане на подхода, при който ще се отчитат всички нива на управление. Предложени са някои идеи, но важно е да не си поставяме прекалено много цели. Смятам, че трябва да се средочим върху по-малко на брой, но по важни цели, които ще донесат до повече реална полза за всички. Също така трябва да обхванем петте принципа, които са важни за разумното управление. Това са прозрачността, сътрудничеството, отговорността, ефективността и сближаването. И накрая – Абсолютно е правилно да разглеждаме в по-широк аспект другите цели, за да подпомогнем постигане на ефективността, да осигурим това, че всички органи на управление на всички нива създават необходимите условия за постигане на успех. Благодаря ви. Важена пани председкиня, дами и панове, едно пар poznámek. Дами и господа, само няколко коментара. Приветствам продължаващата децентрализация, но да не забравяме едно нещо. Legislativa je příliš složitá, Законодателството е твърде сложно. Процедурите за одит и контрол са твърде сложни и бюрократите на различни равнища се притесняват да не сбъркат. Така че ние трябва да поставим акцент върху одита не като увеличаваме проверките, а като изясняваме и упростяваме законодателството. Особено в областта на обществените поръчки. Ние вече говорихме по този въпрос и също така би трябвало да използваме възможностите за обучение. Било чрез еразъм, било по друг начин, би трябвало да обучаваме служители както на регионално, така и на местно ниво, за да не се притесняват от прилагането на принципа на субсидиарност. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Манеско за представения документ. Управлението на няколко равнища е много важен въпрос. Ще е, започна с едно проучване на е, Евробарометър за ролята на регионалните власти. за периода 2002-2009 година. Докладът потвърждава очакванията на гражданите – за да участват по-активно в взимането на решения, които касаят а, техния живот. И да... Много е интересно това, че доклада показва, че 59% от гражданите мислят, че регионалните власти не участват в достатъчна степен в процес, в европейските процеси. Ето защо аз приветствам представената идея, особено по отношение на вертикалното и хоризонтално партньорство. Задавам си въпрос за това, кое е най-ефективното ниво за взимане на решение, което да е най-близко до гражданите като имаме предвид, че в Европейския съюз говорим за подрегиони, микрорегиони, департаменти е, и така нататък, очевидно можем да водим дискусии по всички тези въпроси. Оценявам необходимостта от е, размяна на информация. Необходимо е и трансграничното сътрудничество. Това е сътрудничество, което се осъществява на местно и на регионално ниво. И не на последно място, насърчаването на активното гражданство чрез електронното правителство, което дава възможност, което потихва гражданите да участват в европейските инициативи. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, бих искал да кажа нещо, което вече казах в първото си изказване. Бих искал да подкрепя идеите и концепцията на доклада, който е предложен от нашата уважаема колега. Втората идея е, че ние трябва да продължим да работим по тази тема и да сме абсолютно сигурни, че изпълнението наистина ще стане факт. За целта трябва да гарантираме следното. Първо, графикът за изпълнение от страна на Европейската комисия и график за изпълнението от страна на държавите членки. Защото миналата година ние обсъждахме упростяването. Констант Сакрел представи своя доклад, обаче изпълнението в някои държави членки беше, ако не по-слабо, то поне беше свързано с повече усложнения, вместо желаната, желаното упростяване. Ние трябва да гарантираме това, че упростяването и управлението на всички нива са предпоставка за кохезионната политика, ако не сега, то поне след 2013 година. И това трябва да бъде нашата основна цел. И бих искал да благодаря на госпожа Манеско за нейния доклад. Обеден съм, че ние можем да допринесем много за прекрасния доклад на нашата колега. Благодаря, госпожо Манеско. Дали бихте искали накратко да отговорите? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да благодаря на колегите за подкрепата им и за приноса им. Искам само да спомена, че тази инициатива цели най-вече по-доброто използване на фондовете. За да може управлението им да става възможно най-близо до гражданите, за да може контрола, мониторинга и помощта да стигат до регионалното равнище, там където трябва да стигат. И така както и нашия колега каза относно шесте принципа на управление, ще трябва да се следват принципите на стратегията 2020 година във връзка с кохезионната политика. Благодаря. Извинете, не забелязах, че господин Обрехте иска да каже нещо. Моля, не бъдете провокативен. Благодаря, госпожо председател. Само искам да направя две предложения, защото мисля, че като цяло съдържанието е съвсем уместно. Но мисля, че може да се предложи това, че трябва да докажем това, че концепцията за териториалното сближаване не може да се реализира без управлението на всички нива. Двете неща са логично свързани. Териториалното сближаване означава баланс между различните територии. И този баланс много често означава, че проблематичните територии могат и да бъдат макрорегиони, региони, микрорегионите и нататък. И щом навлизаме на територията на териториалното сближаване, ние имаме нужда от философията за управлението на много нива. Това не е възможност, това е задължение. Това е логична последица от самата кохезионна политика. Второто ми предложение е, че независимо от пречките, с които можем да се сблъскаме, ние трябва да заявим, че в съответствие с принципа за субсидиарност – трябва да бъде задължително. So the... Uh, uh, uh, Защото ако оставим на държавите членки нещата, ние трябва да не оставяме свобода на действие, а трябва да направим нещата задължителни. Благодаря ви. Сега преминаваме към доклада на госпожа Краца, към нейния проекто доклад. Крайният срок за изменение също е 24 март, 6 след обед. Бих иска да помоля госпожа Краца да направи уводното си слово. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα της... Благодаря, госпожо председател. Докладът за принос на регионалната политика на Европейския съюз към борбата срещу финансовата и економическа криза, по-специално в рамките на цел е изпратен в първоначален вид. В началото поставям акцент върху необходимостта от, в, в, върху ролята на кохезионната политика за насърчаване на европейската економика. Кохезионната политика съществува от доста години Свидетели сме обаче на липсата на ефективни бюджетни механизми. Поради това, поради липса на друго, сега се отделя повече внимание на структурните фондове и кохезионната фондове. Кохезионния фонд и структурната фонда, фонд започват да изпълняват онези задачи, заради които са били създадени. Не бива да се смята, че а, с тях ще се преодолеят всички последици от финансовата и економическа криза, но те са много важен елемент. Ако искаме да решим макроекономическите дефицити в регионите и кризата извади тези недостатъци наяве е, и това е също един от най-видимите ефекти на кризата, може би е, кохезионната политика ще спомогне. Е, цел 2 е един от стълбовете на кохезионната политика от една страна има връзка с конкурентоспособността, от друга връзка с заетостта. И това е целта на този доклад по собствена инициатива. Трябва да търсим резултати и да и по този начин да излезем от кризата колкото може по-бързо. Връщам се в периода 2000-2006 година, когато цел втора беше свързана с социално-економическото възстановяване на региони, които по структурни причини са били особено необлагодетелствани. 15,2% от европейците са живели в райони по втора цел – през 2006 година, от 2006 година насам втора цел се отнася към повечето региони. И заедно с това голяма част от а, общото население, ако не се лъжа, 16% от населението живее в такива региони. Акцента е върху конкурентоспособността и работните и заедостта. 3% от средствата за цел 2 са насочени към новаторство и повишаване на знанията. 40% за по-добри работни места. Предвидени са средства и за цел 1, макар, че, макар и по-малко, Цел 2 се отнася към области, свързани с новаторство и съответно по-висока квалификация на работещите. В светлината на последния доклад от Европейската комисия за економическата и социална кохезия, преди кризата регионите по втора цел – са показвали добри резултати в научно-развойната дейност, обучението, образованието, ученето през целия живот, така нататък. Само, че в други области това не е така. Така че трябва да анализираме ситуацията в цялата общност, за да установим къде са най-големите различия. Мисля, че трябва да се промени модела на развитие тогава, когато става дума за инвестиции. Трябва да съпоставим нещата е, и да видим дали е, върви в правилната постока, дали инвестираме действително в конкурентоспособност и дори областите свързани с нея. Економическата криза извади наяве слабости в региони, както и проблемните области в сближаването, измерени от гледна точка на конкурентоспособността и броя на работните места. И сега, въоръжени с това знание, трябва да хвърлим поглед напред. Знаем, че положението на пазара на труда ще си остане трудно, Безработицата е възлиза на около 10,5% и вече виждаме първите признаци на необходимостта да отвоим усилията си, насочени към региони, попадащи в обхвата на цел 2. Разгледала съм и отделните сектори, е, представям резултатите и прогнозите. Заключението е, че сериозни бюджетни, е, сериозните бюджетни проблеми в някои държави членки ще спъват инвестициите е, в региони по цел мисля, че това въжи за почти всички страни. В тези региони е сложно, но не е лесно да направим прогнози за ефекта на кризата в дългосрочен план. Разбира се, има критерии, с които да измерим последиците и според мен комисията трябва да представи специален доклад за въздействието на кризата върху региони, попадащи в обхвата на втора цел. Е, ние вече е, имаме някои прогнози и е, възоснова на информацията, която съдържа в тях, става ясно, че е необходима координация. Разбира се, ние разполагаме с много инструменти за повишаване на способността, но всички тези възможности трябва да бъдат обединени по един координиран начин за да решим краткосрочните проблеми, но и да преодолеем слабостите в по-дългосрочен план. В моя доклад споменавам изрично малките и средни предприятия и необходимостта да им се предоставят специални финансови инструменти, за да могат да осъществяват научно-развойна дейност, Знаем, че кризата навлезе в реалната економика и малките и средни предприятия пострадаха сериозно. Има много области, в които усилията за спасяване на дадени сектори може да влезе в противоречие с изискванията на реалната економика. Друго важно нещо е необходимостта а, прогнозите да бъдат а, част от, а, от принципите, на които разработваме политиката. Също така те трябва да бъдат части от териториалната кохезия. Наша, целите, които си поставяме, трябва да бъдат свързани с по-генералните цели, поставени в кохезионната политика. Няколко думи за отдалечените и много и най-отдалечените региони. И а, необходимостта да се обърне внимание на устойчивото развитие, на зеленото развитие – Същевременно, ние трябва да отделим повече внимание на всички инструменти, предоставени за преодоляване на кризата, на законодателните и незаконодателни а, мерки – чиято цел е да осигурят достъп до финансиране и подпомагане на всички региони. Сега също така не бива да забравяме и въпроса за интелигентните инвестиции. Държавите членки работят по национални доклади. Знаем, че не всички те са имали достъп до инструментите. Много държави членки са затънали в бюрократични проблеми. Например, 100% финансиране от социалния фонд е една от областите, в които се повиши гъвкавостта, т.е. предоставят се 100% от социалния фонд гъвкавостта. Е едната страна на медала, само че тя трябва да се прилага по последователен начин, за да можем, когато предприемем мерки, те да бъдат по-навремени и по-ефективни. Политическата помощ за големи проекти по втора цел – В тази област комисията изигра конструктивна роля и ние ще трябва да преразгледаме 25 ограничение по програмата Яспърс. Трябва да ускорим процеса за изплащане на средствата в държавите членки и ще предоставим подкрепа на всички промени в правилниците за изпълнение. Аз разговаря с председателя на Европейската инвестиционна банка и в заключение искам да кажа, че е много важно да използваме всички налични инструменти, както за големите проекти, ако искаме да бъдем конкурентно способни. От друга страна, трябва да се погрижим така, защото там, където има възможности за подпомагане, те да бъдат достъпни за малките и средни предприятия. Кохезионната политика е очевидно много важна и кризата показа някои слаби, слабости във вътрешния пазар. Ясно е, ние трябва да се погрижим тогава, когато разполагаме с инструменти, те да се прилагат по последователен начин. Също така ни трябва ясна идея за инструментите, които вече съществуват. И когато комисията даде своята оценка на националните доклади, ще разполагаме с допълнителна информация. Много ви благодаря. Давам думата на първия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, както току-що чухме, економическата и финансова криза влияе върху всички региони, всички граждани в Европа. И що се отнася до регионите, обхванати от цел 2, то докладът много правилно казва, че тези региони между 2000 и 2006 година са получили 22 милиарда евро, благодарение на което са били създадени 37 000 работни места. милиона, 314 милиона души са получили в една или друга степен помощ благодарение на цел 2. За социал-демократите при борбата с кризата преди всичко трябва да се мисли за работещите. Ние трябва да запазим колкото се може повече работни места и да създадем нови работни места, за да се компенсира загубата на работни места от близкото минало. Ние сме убедени, например, че приоритетите на стратегията Европейски съюз 2020 не допринася достатъчно за конкурентоспособността, насърчаването на предприемачеството, развитието на малките и средни предприятия. Ние смятаме, че всичко това е важно, но не достатъчно. Ние искаме да говорим за по-добри работни места, по-добри работни условия. Също времено имаме нужда от по-добро обучение и квалификация и преквалификация, и то не само за младите хора. Също така за нас е важен принцип еднакво заплащане за еднакъв труд за мъжете и жените в цяла Европа. Защото ние много добре знаем, че в условията на економическа криза жените са засегнати винаги по-силно. Те винаги биват съкръщавани първи. Жените са особено силно засегнати, защото, освен това, те и работят много често в по-лоши условия. Затова е много важно последиците за економиката от економическата криза да не доведат до отслабена подкрепата за по-добри работни места и по-доброто обучение и квалификация. Що се отнася до втори аспект на доклада, Смятам, че тук има някои проблеми, например, що се отнася до финансирането по програмата Ясперс. Смятам, че трябва да изчакаме, докато средствата от Европейската комисия са предоставени изцяло. Аз говоря за 25% увеличение през 2009 година. Нека да видим какви са резултатите и дали е разумно да изискваме да се предоставят повече средства. Изниква въпроса за това откъде трябва да идват финансовите средства и за какво трябва да бъдат насочени за администрация или за други проекти. Освен това, финансовите средства за 2010 година, предоставени от Европейската инвестиционна банка, ще се увеличат с 2 милиона 44 до 46 милиона. Като цяло, социал-демократите смятат, че докладът представлява една добра стъпка в правилната посока. В бъдеще кохезионната политика трябва да бъде повече посветена на целите, включени в обхвата на цел 2. 340 милиона европейци ще бъдат много доволни да чуят това. Следващия оратор, моля. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искал да благодаря на докладчика за нейния доклад. Наистина, кохезионната политика не е просто бюджетна политика. Тя е една истинска политика за развитие. И тя влияе върху националните и регионалните разходи. Специално, що се отнася до регионите по цел 2, то първо тук трябва да се говори за ролята на малките и средни предприятия и ролята на обучението и иновациите. Също е времено трябва да се говори за ролята на местните регионални органи за управление, които трябва да могат да отговарят на потребностите на малките и средни предприятия и да предоставят възможности за обучение и квалификация на работещите. Абсолютно е необходимо партньорството между регионите, особено в условията на криза за целите на развитието и економическото сближаване. Благодаря ви. Е, Господин Ван Нистелрой, благодаря. Само един въпрос. Дали бихме могли да получим информация за графика? Аз мятам, че докладът е много силен. Той дава много добра картина на това какво представляват структурните фондове, как те работят, какви са структурните промени и какви са резултатите. Но миналия път, когато имахме за първ път обмен на мнения, аз зададох въпрос за комисията по кризата, която скоро съществува в парламента, но аз Нищо не знам за тях, което може би е моя грешка, но аз бих искала да попитам кога те ще предоставят своите резултати, резултати своята работа, които да могат да засилят този доклад. Така че да можем да предвижим този доклад в посока към пленарната зала. Така че това е един много силен доклад и той трябва да бъде подкрепен. Не трябва да се задоволяваме само с това да имаме доклад. Целите ни трябва да бъдат по-амбициозни. Господин Тойер, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Като докладчик Сенко от Алде бих искал първо да благодаря на докладчика за много добрия доклад. Това е едно много добро начало за дебат по тази важна тема и има много важни аспекти, включени в доклада. И... Ние сме съгласни с много от аспектите в доклада, но има една-две сфери, в които ние смятаме, че са необходими изменения. Особено, що се отнася до цел 2. Светлината на економическата и финансова криза. Ние смятаме, че е необходимо да се направи една промяна, да се премине повече от конкурентоспособността към заетостта. Защо? то виждаме, че успешната кохизионна политика доведе до изравняване на различията по цел едно. Бих искал да видя какво ще се появи след 2009 година. В светлината на економическата и финансова криза сферите обхванати от цел 2 са засегнати от отрицателен растеж минус 10, дори минус 12%. Мисля, че тук трябва да постигнем съгласие с това, че сближаването не трябва да води до това слабите стават по-слаби, а так му обратното по-силни. И много е важно да се върнем отново към условията на растеж в целия Европейски съюз независимо от това, че има загуби в економиката, ние трябва да обмислим целите за разпределение и целите за растеж. Затова кохезионната политика трябва да се разучи върху движещите сили, които гарантират растеж, гарантират създаване на работни места. Ние трябва да се стремим към структурни промени, а не към запазване на структурата. Ние трябва да стремим към иновации, които ще създадат нови работни места. И програмата по цел 2 предлага много добри подходи, както се посочва в доклада, особено що се отнася до малките и средни предприятия. Ние, либералите, искаме да се изтъкне значението на трансфера на технологии. Това трябва да бъде едно от ключовите понятия за нас. Важно е да има обединяване между предприятията и изследователските центри, за да се създават нови продукти и да се предлагат на пазара. По този начин ще се запазят работни места. Също така трябва да разглеждаме такива аспекти, като опазване на околната среда, промяната в климата. Трябва да гарантираме това, че технологиите и развитието на технологиите отчитат тези важни аспекти. Имаме някои съмнения и възражения също те се отнасят също така и до 100% финансиране. Ние не сме изцяло доволни от това. Ние имаме социален фонд, имаме фонд за регионално развитие и проблемите, с които се сблъска държавите членки, могат да бъдат решени чрез съвместно финансиране – съвместното финансиране е в интерес на бенефициента, защото по този начин с парите се постигат търсените резултати. Ние трябва да се стремим към ефективно разходване на средствата. Тоест, ние трябва да правим това, което е правилно. Следователно, трябва да финансираме това, което е правилно и да го финансираме по правилен начин. Не трябва да намаляваме националното финансиране. И тъй като понякога финансирането Европейски Европейския съюз може да бъде проблематично, ние трябва да помислим как да се съкрати срока между заявката за финансиране и предоставянето на финансиране. И разбира се, ние ще предложим изменения в тази насока. Благодаря ви. Заповядайте. Е, уважаеми колеги, искам да се извиня защото до сега се забавих в друга комисия, в Комисията за социални въпроси, но много внимателно прочетах доклада и искам да внеса тук няколко бележки. Първо, мисля, че е от съществено значение в рамките на обектив 2 да припомним необходимостта за защита на околната среда и допустимостта до структурните фондове в Европа трябва да се определи максимално според критериите на устойчивостта. В този контекст е много важно да подчертаем съществената роля на градовете в преследването на тази цел 2. В момента, в който комисията придаде приоритетно място на градските измерения в политиката за териториално сближаване, ни изглежда удачно да въведем в този доклад в продължение на хартата отчитането на развитието на градовете и уравновесяването с териториите в по-неблагоприятно положение. Освен това ми се струва, че текста се прицелва прекалено много в някои от приоритетите на стратегията 2020, без да се спомене приоритета за устойчив растеж, който се описва в съобщението на комисията, озаглавено развитие на Европа за ефективно използване на ресурсите, така че да се благоприятства преминаването на економиката към слаби разходи на въглероден двуокис и за промоцията на възобновяемите енергийни източници. Струва ми се, че тук има липса в доклада, защото една от инициативите в стратегията формулира именно подобен приоритет. Затова ми се иска да прочета тук във вашия текст, че искаме да продължаваме и политиката за социално сближаване. За това тук трябва да се преразгледат показателите, които ще ни позволят да преценим кризата. Не само с класическите инструменти на глобалната економика, като процент на растеж и брутен вътрешен продукт. Струва ми се, че има и други начини да се е, измерва това. Всички вече признаха, че е, Лисабонската стратегия се провали, така че днес е абсолютно необходимо да се използва полука от кризата, за да се определи нов подход, за да можем да постигнем добро състоянието на гражданите в Европа. Благодаря. От името на Европейската комисия, Бруно Касет. Благодаря, госпожо председател. Комисията благодари на парламента за проявения интерес към мерките за ефективна борба срещу кризата и за смягчаване на въздействието върху националните економики. В допълнение на дискусията искам да предложа две неща. В рамките на проследяването, комисията предлага да направи изследване за и качествена и количествена оценка на кризата, като по този начин отговорим на загрежеността на госпожа докладчика, госпожа Краца. Преди лятото комисията ще предостави и подробен доклад за всички мерки за възстановяване в регионалните политики, отнасяща се до всички държави членки, според ангажимента, който пое пред парламента на 1 април 2009 година. Um, Никой друг не иска думата, затова ще помоля Роди Краца да отговори на някои от коментарите. Да, благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, бих искала да отговоря, но първо искам да благодаря на колегите за много полезните и поучителни бележки, които те направиха. Тази тема е важна за всички нас и тук не говорим само за краткосрочни или структурни изменения. Много ще се радвам да внеса и мои собствени изменения. Разбира се, осъзнавам, че нещата трябва да бъдат управляеми. Що се отнася до равенството на половете, не смятам да се задълбочавам в този въпрос. Но когато става дума за равнопоставеността на половете, ние имаме редица резолюции, които приехме, така че смятам, че този въпрос може да бъде отразен в рамките на устойчивото развитие. Разбира се, ролята на органите за местно самоуправление, органите на регионално самоуправление е много важна. Това се посочваше в представянето на предишния доклад, който обсъждахме днес. Ролята на тези органи за управление и тяхната отговорност за изпълнението на проектите, разбира се, е несъмнена. Тук беше казано също нещо важно, а именно включването и на градското измерение, включването на големите градове. Разбира се, от гледна точка на нашата конкретно способност, те са движеща сила на конкурентоспособността на цялата общност. Но, разбира се, там има и много социални проблеми. Що се отнася до финансирането в размер до 100% и авансовото плащане, аз мисля, че когато има съфинансиране, то разбира се и отговорността се споделя. Но аз мисля, че в условията на криза всички държави членки са в много затруднено положение. И затова смятам, че е разумно за определени сфери да се предоставят 100% като финансиране – Разбира се, не всички държави членки ще решат да се възползват от тези 100%. Разбира се, ние всички с нетърпение очакваме да получим информация и помощ от Европейската комисия. Ние трябва да анализираме ситуацията, трябва да знаем какви инструменти съществуват и как те се използват към господин Ван Нистелрой. Ако комисията смята, а мисля, че ни планирахме за април една подобна из... изява и ако има общо съгласие, че трябва да изчакаме малко повече, за да може да постигнем по-добър доклад, за да изчакаме събитията, които ще случат до април, то аз съм съгласна защото знам, че другите комисии ще, уча... ще участват в изготвянето на доклада. Председателят, благодаря ви. Бих искал само да коментирам, защото аз се надявам, че просто се е получило неразбирателство. Господин Ван Нистелрой каза, че не трябва да отлагаме, а че трябва да работим по същество. И трябва да работим въз основа на това, което прави комисията по кризата. Uh, И аз мисля също така, че в нашата група има хора, които участват в комисията по кризата. И мисля, че всички осъзнаваме, че кризата е засегна реалната економика. Ишката се усеща много сериозно на местно и на регионално ниво. И кохезионната политика през последните години подпомагаше да се провежда политика за смягчаване на последиците на кризата, аз подготвих един кратък седемстраничен страничен доклад, който ще бъде принос към основния доклад в Комисията по кризата. Основният доклад ще се подготви от госпожа Перванш Берес. И моят кратък доклад е точно принос – свързан с кохезионната политика и възстановяването. И аз обвързвам, разбира се, тези въпроси с дългосрочната структурна промяна. Ако госпожа Крац успее да финализира своя доклад до април, това ще бъде много важен принос за дебата за кризата и европейската политика в контекста на кризата. Основният проблем, който имаме е, че знаем твърде малко за въздействието на кризата на регионално и местно ниво, защото статистически данни, за съжаление, не са достатъчно съпоставими. И по-надежните статистически данни ще можем да получим едва по-късно, когато ще бъдат подготвени статистическите данни на национално ниво, но има някои данни, които са подготвени от Сдружението на регионите и те ни позволяват да разберем по-добре как кризата е засегнала общините и регионите. Бих. А, госпожо Краца, заповядайте. Благодаря за това предложение. Необходимо е това сътрудничество, за да имаме общ подход към преодоляването на кризата. Знам, че парламентът работи в тази област по много целенасочен начин. При големи проекти определено ние трябва да бъдем много конкурентно способни. Това въжи и за цел 2. Това е особено важно в момент, в който държавите членки ограничават обществените разходи. В този момент ние трябва да имаме ясна представа за основните проекти. Срокът за внасяне на изменения е 24 марта, 6 часа след обяд. Разполагаме с, 5 минути за 10-та точка. Там е включен кратък доклад относно второто заседание на работната група за бъдещ на политиката на сближаване. Второто заседание се проведе и на него поканихме колеги от Европейската комисия, Генерална дирекция регионално развитие, за да представят вижданията си за бъдещата архитектура, бъдещата структура на кохезионната политика след 2013 година. И слушахме господин е, Демикелис, който в момента е заместник-председател на кабинета на комисаря Йохан Хан и също така и заместник ръководител на отдела, който разработва концепциите и проучванията за бъдещето на кохезионната политика. Обсъдихме няколко основни въпроса, свързани с бъдещата архитектура и цели на кохезионната политика. Както обикновено проведахме неформална размяна на мнение, но в края на заседанието ние решихме, че е хубаво да предложим следната процедура. Целта е да излезем с неформален документ, който да очертава политическите насоки за бъдеще. Ние ще търсим вашата подкрепа за тях през юли. В документа ще представим основните насоки на бъдещата кохезионна политика. Няма да навлизаме в подробности, но това ще бъде просто база за по-нататъчна дискусия. Ако нищо не се промени, комисията ще представи през ноември петия доклад за кохезията, който, ако нищо не се промени, как ще изглежда кохезионната политика след 2013 година. С други думи, ние си поставяме две цели. По-добре да постигнем по-добро разбирателство с представителите на комисията и втората цел е да се излезе с неофициален документ – възоснова на който да се работи в работната група. И в крайна сметка да излезем с едно предложение, което отразява нашите предложения и амбиции в парламента. Това е информацията. Няма въпроси, няма коментари. Сега искам да кажа, че утре ще се видим в 9 часа. но сете си карта за гласуване, тъй като ще има много гласуване по доклада на... Ще гласуваме доклада на Евгений Кирилов и Богослав и на Ян Обрихт. Сега имаме заседание на координаторите. Благодаря ви до утре. No has dicho, okay, eh, esto, no sé si lo has dicho adrede o es que, que da igual, no pasa nada porque lo haremos.